take your seats as quickly and swiftly and quietly as Ако обичате, вземете местата си по-бързо, вече сме закъснели малко. Okay. If there are no... Ако няма възражения, да смятаме дневният ред за прият. също така и протокола от септемврийското заседание. Преводът им още не е готов, така че ще одобрим тези протоколи на следващото си заседание. Имам някои съобщения. Работиме е, с комисията Либе е, по е, общ доклад за работата на Фронтекс с омбудсма. Това ще бъде на 10 ноември госпожа Мецало и госпожа с са съдокладчици. Това е, е водеща комисия и Либе. На следващия ден, 11 ноември, в 12 часа на обед е срокът за внасяне на изменения, които могат да бъдат внесени само на английски, а на 12 ноември двете комисии ще се съберат на заседание да разгледат измененията и на 16 ноември ще има общо заседание на нашата комисия с Либе и ще гласуваме по доклада. А, това ще бъде по време на а, заседанието на Либе. А, второ, а, съвместно заседание на нашата комисия с Юри на 1 декември сутринта от 9 до 12.30. Това е за трансгранични усиновявания. След това Искам също да ви съобща следното. съвсем пресни новини а, от заседанието на координаторите, което току-що бе проведено. А, приехме някои решения за дневния ред през ноември. А, дневния ред бе одобрен с някои изменения ускорена процедура за съвместния доклад на Пети и Либе с омбудсмана. Измененията могат да се внасят само на английски и ще приложим ускорената процедура. Координаторите също така одобриха включването на петиция, това е 1156, това е за настойничеството на децата. Също така беше включено да се, решено да се включи петицията за вълците, а също така по исканите препоръки те бяха одобрени в вида, който аз ги представих с някои изменения специално за независимостта на Каталуния, е, бяха гласувани предложенията и бяха прият, е, решено, че те са неприемливи. Петиция 2076 по нея остава първоначалната препоръка, а именно тя да бъде оставена отворена. 2213 за случая за дискриминация в Малта. Изпратихме писмо до комисията за по-нататъчна информация и осведомихме малтийските власти по петиция 2214 за случая на репарациите за Гърция, които Германия би трябвало да плаща според тях. Тя бе, бе решено, че комисията, че петицията може да бъде приета и да я изпрати в комисията за по-нататъчно проучване, а също така да се изпрати писмо на гръцките и германските власти. А петиция 0927 бе отложена за следващото заседание на координаторите. Какво още трябва да ви кажа? Координаторите отбелязаха списъка на участниците а, и програмата за проучвателното посещение в Великобритания. Програмата, подробната програма ще бъде уточнена с всички участници в близко бъдеще. И е, има някои неща, които сами може да прочетете за ваша информация. А сега можем да преминем към гласуване. Моля, пригответе си картите за гласуване и ги мушнете в машинките. Ще гласуваме по становището относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на Европейския съюз към а, миграцията. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. А, втори компромис за, против, въздържали се, едно, единодушно се приема. Трети компромис за, против, въздържали се. Няколко души се въздържат, но компромисът е, се приема. Тридесет и второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвъртия компромис за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и девето изменение за, против, въздържали се, Отвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шестия компромис. За. Против въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Многозадачно действие. Така, девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Проверяваме гласуването по 11, за 11 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Деведесето изменение за, против, въздържали се, приема се. 91 на две части, по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то изменение, пак на две части, по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то на две части го гласуваме. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, втората част пада. Сега 97-мо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 на две части по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега Гласуваме окончателно по цялото становище. Гласувайте, моля. Крани гласуването. Становището е пред почти единодушно с трима въздържали се. Поздравления за докладчика. И, е, е, искрено съжалявам, но трябва да хвана последният полет обратно за Швеция. Обещаха ми да ме за мен. Роберта беше обещава да ме за... обеща да бъде тук, за да а, председателства, а, както виждаме, заседанието е спокойно, няма проблеми. Казват ми, че Роберата е на път за тук. Желая ви приятна вечер и приятен уикенд. Hello everybody. Let's move to the next item, item number... Здравейте, нека да преминем към следващата точка, точка 9, годишния доклад за дейността на Комисията по петиции за 2014 година. Докладчик е госпожа Герингер, тя е тук, така че незабавно ще и дам думата и след това ще дам думата на докладчиците сянг. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. На последното заседание представих основните елементи от проекта доклада. Вече разполагате с готовия текст. Можете да коментирате вече по формулировката откъде тръгваме? Става дума за годишния доклад за дейността на Комисията по петиции за 2014 година. Д 2714 петиции с 6% по-малко от предишната година, където имахме 2008 985 петиции. Петициите са важен източник за информация за нас – относно е, начина по който действа европейското право и е, там, където им и за е, елементите от него, които не се прилагат достатъчно добре. Това е много важно за нас като са законодатели, много важно е правото, което се приема на европейско равнище, да се спазва от всички независимо от е, нивото на административно управление. 1127 е, е, петиционери са присъствали тук през 2014 година. Не сме имали специални делегации за а, посещаване на места за проверка на факти, тъй като това беше годината на изборите и нямаше как да се организират такива посещения, но като цяло работата през тази година беше добра. Е, но за вносителите на петиции една от нещата е, е трудността да внасят жалби към местните власти, така че ние им предоставяме отлична възможност да внесат е, своите жалби. Много често заедно с оплакванията, които са изпратени тук, те изпращат оплакване или жалба до съответните административни органи в съответната държава членка. Една трета от оплакванията са свързани с нарушение на административните правила по отношение на различни области, управлението на отпадъците, политиката в околната среда, сондажи за изследване на минерални запаси, управление с, на водите и така нататък. Това са области, в които получаваме оплаквания от години насам. Миналата година имахме и ем, изслушване на тема Европейската ни, гражданска инициатива. Имаше множество въз, подети инициативи и първата от тях вече се разглежда. Става дума за гражданската инициатива, свързана с правото на достъп до водоснабдяване. Друга важна тема е работата с местните власти по приложението на европейското право. Споменавам, че по някой път се срещаме с гражданите пряко, нашите врати са отворени и Европейския парламент, чрез нашата парламентарна комисия, е добре да се занимае и в по-прагматичен план, що се отнася до подобни а, жалби, свързани с местната власт. Още нещо. Спазването на разпоредбите на Хартата за основните права е основно член 51. Това, за съжаление, не, е, не се отнася до всички държави членки, но дори тези, които са приели хартата, е, водят, е, но дори във връзка с е, тези, които са приели хартата, Европейската комисия се позовава на член 51, където се твърди, че няма, няма специални инструменти във връзка с нарушението на останалите права. На нашата комисия трябва да подчертая, че хартата е широко обхватен документ и член 51 трябва да бъде тълкуван по по-различен начин, за да може да се защитят правата на гражданите по-добре. Друга важна стъпка към по-добро общуване с гражданите е откриването на нов електронен портал, за да може да се е, свалят от него е, петиции, да могат да се внасят чрез него петиции, да се е, провери дали дадена петиция е била определена за допустима. Мрежата Solvit също дава решение, но трябва да бъде по-засилена в действието си гражданите очакват комисията, Европейската комисия да го направи. Добре си сътруднихме, чихме и с Европейския омбудсман, и с предходния омбудсман, и с сегашния омбудсман, госпожа Емили О'Райли. Е, събрала съм и статистическа информация. Виждате източниците, на които се е, основавам в изготвянето на доклада. Има множество цифри, така че се вижда гражданите са много сериозни. Искат да могат да упражняват правата си. Доклада е на разположение на всички езици. Мога да ви препоръчам да ам, разпространите този доклад, да го ам, давате и на гражданите в своите избирателни райони, защото можем да се гордеем с работата си. Благодаря и аз съм съгласна, че можем да се гордеем с работата си тук. Много добре се изпомняме по какви теми работихме миналата година. Сега докладчиците в Сянка. Господин Валенса, Господин Бекер нямаше как да е тук, за това от негово име. Той е приготвил доста голямо изказване, но ще го обобщя накратко. Той е много доволен, че е започнал работата на интернет портала на, пор... на ам, Комисията по петиции, а, нещо, което ни доближава до гражданите и спастява и пари. Той също е доволен, че Комисията по петиции става все по-важна. Факта, че можем да си сътрудничим с различни законодателни комисии в парламента е значително подобрение и трябва да наблегнем на това. Той е много благодарен и на администрацията на Европейски парламент за положения труд и се радва, че има ясни процедури и ясни срокове, които помагат за ускоряването и подобряването на жизнения цикъл на различните петиции. Виждам, че споменава и моето име тук и работата ми по един предходен доклад и изразява благодарности към мен. Също така споменава, че би се радвал докладчика да определи дата за среща на докладчиците в сянка, защото крайни срок за подаване на изменение е на 22. Така че е добре да се съберат докладчиците в сянка, възможно най-скоро, за да постигнат компромиси. Благодаря ви много, господин Валенса. Да, ще припомня графика 22 октомври по обед е крайния срок за подаване на изменения. Запишете си и ще се гласува в комисия на 3 декември. Очакваме доклада да стигне до пленарна зала най-вероятно през януари. Госпожа Албиол има думата. От името на Обединената левица. Благодаря. Нека да приветствам положения труд от страна на секретарията и докладчика. Това беше доклад, по който се изисква много работа и за това сме благодарни. Очертава се работата на парламентарната комисия от 2014 година, но искаме да подчертам, че компетентните власти в държавите членки трябва да бъдат по-ангажирани в процеса. Трябва да подобрим и сътрудничеството с други парламентарни комисии. Е, доклада подчертава и тълкуването на хартата по, правата, по основните права е, от страна на комисията. Ще подем изменения и в други области, например необходимостта да не сме прекалено самодоволни, е, защото е, има какво още да се постигне. Е, нашата парламентарна комисия трябва да присъства по-силно в пленарна зала. И исканията на гражданите могат да бъдат направени по-видими чрез петициите. Трябва да подобрим и прозрачността на работата си, за да може гражданите да имат по-бърз достъп до петициите и повече информация за това какво се случва с това и да се подобри в тази връзка новия интернет портал. Ще направим съответните препоръки и а, ако има държави членки, където няма комисии по петиции, е добре да направим препоръка към тези държави членки да създадат такива парламентарни комисии и на национално равнище. Добре е да се задълбочат инструментите на разположение на тази комисия, като мисиите за проверка на факти, е, изслушванията. И е, имаме нужда и от преразглеждане на регламента за европейското гражданство. Това беше подчертано на изслушването тук служителите и секретарията трябва да имат възможности по-добре да работят по петициите. Има много петиции. Има много петиции против споразумението, което се преговаря по настоящем, по което се преговаря по настоящем с Съединените щати и други петиции, които не са били прияти, ще подадем е, изменения в този смисъл и възнамеряваме да действаме конструктивно, да направим така, че да се договорим за крайната формулировка. Това е по 2014 година. Благодаря, давам думата на госпожа Алкен от името на групата на зелените. Благодаря. Госпожа Реда нямаше как да е тук. Така че ще се изкажа от нейно а, а, име. А, доста работа сме свършили, но не трябва твърде много да се хвалим. Имаме недостатъци. Ето, например, интернет а, портала има ужасно много недостатъци. Хората просто не могат да го ползват. Те ни казват, портала ви просто не работи. А, ние тук се хвалим колко е хубаво, че има портал, ама има а, на къде да се подобри този портал. Сега, а, извинявам се, ще се спра само на точките, по които сме критични. А, прос... Надявам се, че ще ми простите това. Още нещо за сътрудничеството с комисията. А, казвате, е, много добре се сътрудничим с комисията. Добре, ама има теми, по които се чака твърде дълго. Е, ясно е, че има сериозно натоварване и тук, и в комисията, но комисията е наш естествен партньор и трябва да направим така, че да се подобрят нещата. Още нещо. Най-важното. Опасявам се, че а, в някаква степен губим гражданите, защото се случва да обвиняваме едва ли не вносителите на петиции, когато има недопустимост на дадена петиция. Само, че а, има и ние по какво, а, има и ние какво да подобрим. Трябва да сме много по- склонни към самокритика. Всъщност имаме нужда това повече ресурси в секретарията. Нашата цел не е просто да отхвърляме петиции, а по някой път е, се държим сякаш, кой знае какво хубаво нещо сме постигнали, ако сме отхвърлили дадена петиция. Не е така трябва да сме много по-съсредоточени върху вносителите на петиции, е, те, върху тях да е основния фокус и да направим всичко възможно да им помогнем. И да има ресурси за секретарията, за да може наистина да се навлезе в подробностите на отделните случаи. Още нещо все още не са съвсем ясни нещата с Европейската гражданска инициатива. Един милион подписа се искат, обаче трябва да се правят разлики. Кое е инициатива и кое е протест или просто петиция – трябва да има яснота. Просто по-добре трябва да предоставим на гражданите инструментите. Една петиция, ако има и да има един милион подписа, пак е петиция, не е гражданска инициатива. Така че трябва да имаме повече яснота и да подчертаем, че гражданите, ако искат пряко да се свържат с Европейския парламент, могат да го направят чрез нас – това са основните неща. И най-важното е да не си разменяме тук поздравителни потупвания по рамото. Има какво още да се направи за гражданите. Сега давам думата на госпожа Еви от името на политическата група и FDD. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Докладът е много полезен и то ни дава възможност да си създадем впечатление от цялостната ни работа. тук е мястото, където наистина могат да бъдат разрешавани проблеми, могат да бъдат обсъждани проблеми, проблеми от държавите членки от Европа. Мога да потвърдя само това, което казаха вече колегите. И това ни помага и да подобрим работата си. Искам да посоча нещо нещо, свързано с Европейската гражданска инициатива. Това право на инициатива трябва да бъде подсилено по някакъв начин. В момента се губи много енергия. За съжаление, инициативата започна с големи надежди, големи амбиции, но в крайна сметка резултатите са разочароващи. Инструмента трябва да бъде адаптиран така, че гражданите да имат възможност да, да участват директно в политическия живот в Европа и повече прозрачност, разбира се. Както вече беше предложено от самите нас, а именно порталът ни да стане по-лесен за използване. Да, стои въпроса с защитата на данните, няма спор, но не е достатъчно само да се зачерпат някакви полета в интернет. Трябва да ам, се дават и лични данни, да се предоставят и те, и те са защитени от съответните законодателни разпоредби, да могат хората и а, чрез интернет да подават своите петиции, така да разбираме какво точно вълнува хората. Смятам, че по тази тема може да се внесе изменения. Господин Мария Сатекара, благодаря ви. Поздравления за докладчика. Ще работим в конструктивно сътрудничество с нея със сигурност. Докладът може да допринесе за подобряване работа на нашата комисия. Ще се спра на няколко неща. Получаваме много петиции и те показват, че гражданите имат големи очаквания към нашата комисия и очакват да разрешим техните сериозни проблеми. Получаваме всички тези искания, въпроси и ние трябва да сме в състояние да се справяме с броя на петициите. Трябва да се организираме по ефективен начин, така че да имаме тази възможност. Имаме нужда и от подкрепа, от техническа помощ от страна на парламент, имаме нужда и от персонал. Това са аспектите, по които можем да направим подобрения. Когато говорим за Европейската гражданска инициатива, това е много важна част от договорите. Ако има определен брой граждани, подписи и така нататък, тази инициатива поставя задължение пред комисията да излезе с законодателно предложение. Има ясно желание, изразено от комисия, Европейската комисия, да продължава да работи по-конструктивно по тази гражданска инициатива. Много добър инструмент е това и дава право на гражданите да участват по демократичен начин в взимането на политическите решения. Инициативата може да се отнася до теми като миграцията, кризата с бежанците. Тези области също трябва да бъдат обхванати. Да правим и наши предложения, за да се опитаме да допринесем за решаването на този проблем в Европейския съюз, защото това е проблем и за целия съюз, и за отделните граждани. Хората, които напускат своите родини, гонени от война, насилие и така нататък, идват при нас, за да търсят сигурно убежище. Много хора идват и а, ние сме тези, които получаваме петиции от граждани, които са загрижени, които имат, се сблъскват с проблеми. трябва да сътрудничим повече и с другите институции, с гражданите най-вече. Това са пуките, които трябва да си направим. Ще внеса някои изменения с цел подобряване на доклада и надявам, че ще работим в конструктивно сътрудничество. Ще дам думата на всеки, който иска да вземе думата. Госпожа Ривази, накратко. Може, съвсем набързо. Съгласен съм с това, което се каза до сега, но искам да попитам а, докладчика на това, което каза за петицията през 2013. Тук, когато идват тук асоциациите, а имаме в момента и такива а, присъстващи за проблемите във Франция – и какъв е, е резултата в страните членки, какво става там. И затова бих искал да видим каква е равносметката, е, като има сто и толкова петиции, какво, е, какъв е резултатът от тяхното внасяне и разглеждане. За да може наистина да има достатъчно информация, защото онези в страните членки, които внасят тези петиции, нямат достатъчно информация, не се зачитат европейските директиви. И не виждам да имаме възпиращо действие като комисия. Искаме се такава равносметка да видя какво е свършено, за да могат да кажат гражданите, щом има такава комисия, дайте да използваме нейните възможности. Иначе няма да имаме резултати. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на, председат... на представителя на комисията, преди да дам отново думата на госпожа Герингер да направи своите заключения. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата за две минути. Комисията приветства този проект доклад който отчита, че ние сме партньори на вашата ресорна комисия. 87% от всички допустими петиции са препратени към комисията за допълнителни действия или за последващи действия. Преди година тук обсъждахме въпроса с натрупалите се неразгледани петиции и за, взехме въпроса за допустимостта на петициите. Комисия, вашата комисия работи много ефективно по въпроса и разреши този проблем. Сега въпросът за допустимостта не може да се разглежда само в черно и бяло. Трябва да се търсят и други възможности да се разрешава проблема. Ние, ние имаме друга альтернатива за разрешаване на спорове, като с платформата Solvit. Много бързо могат да се постигнат резултати чрез този инструмент, могат да се намират бързи решения за гражданите и трябва да се използва възможно най-много. На второ място е въпросът за ефектив, ефективността, с която се разглеждат петициите. Някои членове казаха, че комисията се намесва след доста дълъг период от време, но в повечето случаи не сме единствените, които трябва да предприемем нещо, а и държавите членки. Има въпроси свързани с писмения превод, с това, че държавите членки не отговарят веднага на въпросите, които им изпращаме. В този контекст ние приветстваме факта, че вашата комисия кани представители на държавите членки, които да участват тук и да се чуе и какво имат да кажат самите държави членки. На следващо трето място става въпрос е, за това вносителите на петициите да бъдат информирани. Това са много важни аспекти от процедурите, свързани с предприемане на действия, когато законодателството е нарушено. Има такива случаи, за които се събира информация, предоставя се информация, ако необходимо се отнася този случай към съда на Европейския съюз. Има няколко такива процедури за нарушение на европейско законодателство сега по член 51. Трябва много да се внимава. Не може да има по-всеобхватно тълкуване на този член 51 и на хартата. Този член 51 се прилага към държавите членки само ако те изпълняват европейското законодателство. Това е текста и комисията е задължена да се придържа към него. Има стриктни е, ограничения за е, прилагането на хартата, но това е само до тази степен, до която държавите членки ам, транспонират ам, и а, прилагат европейското законодателство. Благодаря госпожа Герингер на кратко да обобщи и да отговори на въпросите на колегите. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха и благодаря за полезната дискусия и за вашите коментари. Нека сега да се спра на това, което казахте. Относно електронния портал, за това, че той не е съвършен. Не казвам, че сме стигнали от там, където трябва да сме. Има още възможности за внасяне на подобрения. Може да се подобрят нещата, но мога да ви дам един пример. Ние проучваме петициите за много по-кратък период от време. Преди беше, преди отнемаше години, а сега отнема горе-долу една година да приключим създадена петиция. С това можем да се гордеем. Е, освен това, Относно портала, трябва да се препребат мерки, така че петиции да могат да се изпращат по-бързо, но понякога това не зависи от нас. Имаме нужда от по-добри технически решения понякога. Съгласна съм, че имаме нужда от допълнителни служители в секретарията, но това как се вписва в нашата политика за економии и аз работя и в Комисията по бюджет и знам, че се съкръщават постове в Европейския парламент, а не се откриват нови. Така че какво да ви кажа, аз съм с двете ръце да има по-висока по степен ефективно секретарията, но е, да, това е желание от наша страна, но то няма да стане реалност защото няма е, истинско решение за този проблем. На следващо място. В комисията, нещо, което беше казано от колегата от Зелените, никога в тази комисия не сме искали да се отървем от нашите граждани. Напротив, ние им подаваме ръка. Не смятам, че гражданите остават впечатлението, че ние искаме по някакъв начин да ги а, отблъснем, да не им обърнем внимание, но допустимостта е нещо много важно. Не можем да отиваме отвъд нашите правомощия. Ние ам, не сме авторизирани да ам, приемаме някои петиции, защото те са недопустими. Но съм съгласна, че не могат те просто да се пращат обратно на ам, изпращача. Може би, може би да почерпим от практиката на омбудсмана. Тази петиция да се върне към не, не към този, който е внесел, а към някаква администрация, която да я разгледа. И по този начин да минем по закон... европейското законодателство понякога темата на петицията е от правомощията на националните органи, така да я препратим към тях и петицията да се разгледа ефективно. Но можем да подобрим връзките си с националните органи, с националните парламенти, да се използват като връзка с тях ако, защото така или иначе при нас идва проблем, ако петицията я обявим за недопустима, проблемът никога няма да бъде разрешен. Другия въпрос. Как се разрешава проблема след като е ам, приключила работата по съответната петиция? Да, очакваме отговор от държавите членки, обяснения от тях и така нататък, но ние нямаме правомощие да действаме. Не сме е, успешни при разглеждането, проверката на петициите от е, правна гледна точка. Ние не можем ам, да разглеждаме националното законодателство и да видим по какъв начин то може да функционира по-добре. Когато разглеждаме този доклад, трябва да имаме предвид, че нашите дейности се а, основават върху ам, специфични подходи. Ние а, трябва да обясним ам, какво случва с тази петиция. Имаме ограничен набор от инструменти, с които разполагаме. Благодарна съм за вашите коментари и предложения предполагам, че измененията ще бъдат внесени само на английски. Не знам дали тук ще се приложи съкратената процедура, дали имаме достатъчно време да изготвим изменения и на други езици. Нека ги получим първо, в който е, и да е език или само на английски. Секретарятът ще ги получи и аз е, ще организирам след това заседание на докладчиците в Сянка е, на 22 октомври до обяд може да внасяте вашите изменения. Искам обяснение от секретарята дали е, измененията трябва да бъдат само на английски. Благодаря ви. Yeah, I've, I've да, попитах вече секретарята и беше потвърдено, че измененията могат да бъдат е, подавани на всички езици, не само на английски. Ето, аз сега мога да говоря народния си език. Точка 10. Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2014 година. Това е първият доклад на госпожа Орайли за, цялата, за дейността и през цялата година в качеството и на омбудсман. Госпожа Кабесон беше излъчена за докладчик и искам да а, изготви доклад свързан с действията на омбудсмана. Е, изоставаме с времето. Ако обичате да се вписвате в отреденото ви време, ще можем да приключим на време. Gracias y bueno, trataré de recuperar parte del tiempo perdido bueno, oh, no perdido, sino el retraso que tenemos. Bueno, se trata del primer informe de la... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да помогна да наваксаме времето. Целта, разбира се, е на омбудсмана е да гарантира до добрата администрация и прозрачността на институциите, също така зачитане на основните права и на правото на информация. Преди всичко, <clears throat> работата на омбудсмана усилва прозрачността, увеличава прозрачността на институциите и дава нови възможности на гражданите. а също така дава възможност за достъп до средства за защита на основните права. Голям брой въпроси са зададени на омбудсмана. Повечето от тях са зададени по интернет. Тоест, достъпът до омбудсмана е лесен, сравнително лесен което се улеснява и от техническите средства. Над 12 000 въпроса зададени. И а, той е отговорил на всички въпроси, които се отнасят специфично до а, а, неговата служба. 322 а, а, въпроса са били разследвани е, и 17 е, са били е, разследвани от самият омбудсман. Всичко това се отнася до способностите на службата на омбудсмана да провежда екс-официо анкети. Какво е свършила е, госпожа Орайли през време на своят е, мандат, първата година на своя мандат? Подобряване на прозрачността, Това е въпрос, до който се отнася 30% от е, оплакванията. 20% се отнасят до достъп до документи. Разследването, проведени, дават възможност, са дали възможност за по-добър достъп до документите, особено документите за управление на еврозоната. Декласирани са, декласифицирани са определени документи на Централната Европейска банка, а също така някои документи на Ирландската Централна банка. Особено важни са въпросите, свързани с ТПТИ, трансатлантическото партньорство, търговско и инвестиционно партньорство. Там също е необходима прозрачност. 7000 предприятия са се обърнали към омбудсмана. Много важно е да бъде още по-нататък улеснен достъпа на предприятията до омбудсмана. Колкото до пусневите консултации, голям брой такива са били извършени. в рамките на обща селско-стопанска политика и европейския бюджет също са направени редица въпроси. Необходимо е също така да се помисли повече за равенството, равното участие на мъжете и жените, което равенство трябва да бъде гарантирано. А това искат европейските граждани. не по-малко важна е дейността на омбудсмана във връзка с клиничните изпитания, където също изпитанията на лекарства, където също е необходимо да има необходимата прозрачност. Е, страните членки трябва да разполагат с необходимите инструменти, за да могат да едновременно да бъдат осигурени и интересите на гражданите и техническия процес. Колкото до основните права, много важен въпрос. Анализирана а, а, е, беше политиката на, а, на сближаване, а също така и социалното приобщаване или социалното изключване. сериозен анализ беше направен и за бюджета за до периода 2020 година. Там става дума за почти 800 милиарда евро. Трябва също така да се спазват и кодексът на поведение за връщането на бежанци, за да може във всички случаи, когато бъдат са нарешавани основните права на гражданите, да има необходимият механизъм за обжалване на тези действия или решения. Също така, допълнително усилия трябва да се положат за осигуряване на основните права в условията на криза накрая трябва да се поздравим с анализа на свършената работа. Необходимо е също така да се гарантират по-добре правата на хората с увреждане. А сега бих искал, искал да дам думата на господин Валеса от името на ЕНП. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика за свършената работа в подготовката на доклада. Този доклад показва обхвата на работата на госпожа Орайли. Още от самото начало, която пое е, поста, тя се опита да, опитва да се придържа към най-високи стандарти, е, да поддържа диалог с гражданите на Европа, е, да изгражда доверието на гражданите в европейската администрация. Докладът е, е добре балансиран, правилно построен, но има и някои въпроси, които бих искал да обсъдя с госпожа докладчика, а може би и с останалите докладчици в сянка. Може би на, на някои места може да се разшири доклада, примерно да се а, а, отрази дейността на госпожа Амусмен в Европейската мрежа от омбудсмани – осигуряване на нейната прозрачност и проектите, които са за хоризонт 2020. А това е нещо, което можем да свършим заедно. Сигурен съм, че ще имаме срещи с докладчиците в Сянка и ще можем да допълним това, което според мен липсва в доклада. Благодаря. А сега ще дам думата на господин Мариас. Благодаря, е, госпожо председател. Мисля, че госпожа докладчика е свършила добра работа, която може да послужи за основа а, на а, становището на нашата комисия по работата на омбудсмана. Една или два въпроса, които съм повдигал и миналата година, пак ще повторя. Прозрачността е много важен принцип, който трябва да бъде е, винаги на вниманието на публичната администрация. А също така и на Европейската комисия, особено на Европейската комисия. И затова трябва да настояваме на този въпрос, тъй като липсва а, прозрачност, особено при а, международните преговори, особено при преговорите по ТПТИ. А, и в крайна сметка Европейският парламент трябва колкото може по-бързо да приеме един или друг международен договор, обаче, тъй става дума за сложни международни преговори, необходимо е те да се водят открито пред очите на европейските граждани. Госпожа Орайли като омбудсман отбелязва този проблем и е необходимо и е комисията да настоява на нуждата от прозрачност. Видяхме някои документи, обаче е, не ни беше дадена възможност да си взимаме бележки, например. Но това са процедури, които противоречат на здравият разум и демократичната отчетност, демократичният надзор и прозрачността. И още нещо, което казах и миналата година. Това е въпросът с конфликтът на интереси, който много често съществува в институциите примерно в начина по който работи Европейската централна банка. Би трябвало а, а, това да бъде един независим орган, който има власт обаче над банките в Европа, в които им са 80% от влоговете на европейските граждани, но същевременно тя е член на тройката за страни с такива като Гърция и Ирландия, това е много важен въпрос. Повдигнах го и по-рано, както казах. Нямаше единодушие по за това как да преодолеем конфликтът на интереси, особено във връзка с работата на Европейската Централна банка. И би било интересно да чуем какво мисли Европейският омбудсман по този въпрос – има и други въпроси, свързани с прозрачността, с които трябва да се заемем. Включително и в Европейския парламент. Това е една администрация, която също трябва да бъде обект на внимание на омбудсмана. Доклада е в правилна насока написан, имаме някои изменения, които ще внесем своевременно. Благодаря сега от името на зелените госпожа Окъръм. Искам да благодаря госпожа Алкен. Искам да благодаря на докладчика. Малко странен е, така е, е опитът на отношенията ни с омбудсмана. Е, само като че ли новите страни членки знаят какво е омбудсман там, неговата служба е много по-политизирана. Мисля, че трябва да подчертаваме а, неговата роля. Защото колегите в старите страни членки много често се обиждат, когато омбудсманът, омбудсманът ги критикува. Но, uh, разбира се, тя е длъжна в случая, омбудсманът е, е, е длъжна да намира нашите слабости и да ни критикува. И трябва да сме доволни, когато това става. Трябва да се подчертае, че институцията на омбусмана трябва да бъде по-нататък укрепвана. И също така също се отнася и за нейната мрежа, връзките и с националните омбудсмани. Е, необходима е помощ за осигуряване на тяхната реална независимост. Е, необходимо е омбудсмана да има, да бъде независим, както и разбира се и комисарите. Значи омбудсмана трябва да бъде така независим, както независими трябва да бъдат съдиите. А, внимателно се запознах с доклада и а, призовава се по-добра, по-добри регламенти, които осигурят по-добра администрация. Необходимо е на европейските граждани сигурност, правна сигурност. като в никакъв случай не да спъваме какъвто да е чадър над комисията или над който и да е друг орган, а, като, за да ги предпазим от оплакванията и критиките на гражданите. Когато правим грешки, а, разбира се, всеки прави грешки. Трябва да сме достатъчно силни, за да приемем критиката. Това първо. И второ, Конфликтът на интереси е едно много неясно понятие. Знам, че мнозина се занимават с него, но, но а, а, много институции смятат, че ако е осигурена прозрачност, декларации за съответствие се подават и така нататък, въпросът е решен. Изобщо не е така. Трябва никакъв конфликт на интереси да не съществува, където и да било. Онези, които взимат решение от наше име, в никакъв случай не трябва да бъдат жертва на конфликт на интереси. И една декларация за това не, не стига. Хората е, си е, не, трябва, не бива да съществува никъде конфликт на интереси и това трябва да се подчертава много повече. И е, особено когато има случаи на такъв конфликт на интереси, надявам се, че и омбудсмана, и колегите депутати ще направят всичко възможно за преодоляване на, на тази слабост. Благодаря, госпожа Алкен. Сега ще дам думата на представителя на Европа е, за свобода и пряка демокрация. Госпожа Еви, да, е, напълно съм съгласна с казаното от е, госпожа Лапкин. Благодаря много за положения труд. В доклада е съвсем правилно се отразява трудната задача на Европейския омбудсман, е, един от важните въпроси тук е достъпа до документи. 20-30% от документите се занимават от случаите, са свързани с достъп до документи, с затруднения при достъп до документи. Това засяга и проекта, свързан с връзка Торино-Лион и изграждането на бърза железопътна линия по трасето. Целият процес е недостъпен, а имаме регламентация, която го покрива. Покрива изискванията тук. Разбира се, има и изключения, но от това само страда прозрачността. Има и клаузи, които дават възможност за измъкване, защото се твърди, че има документи, които не трябва да могат да бъдат предоставени на разположение нито на гражданите, нито дори на депутатите в Европейския парламент. Има, това е само един пример за проблеми в тази област. Благодаря, госпожо Не Искате ли думата съвсем накратко? Благодаря на всички, които се изказаха за конструктивната работа. Благодарна съм за направените коментари и съм сигурна, че ще достигнем до съгласие на следващото заседание на докладчиците в сянка. Така че мисля, че няма нужда да добавим каквото и да било повече. Благодаря ви просто на всички. Сега преминаваме към точка 11. Петиция. Вносителите и трябва да напуснат в 6 часа, така че моля всички да се изказват възможно най-кратко. Е, имаме две теми. Първата петиция на Моник Тузон и Даниел Канзон от името на колектив по реализацион екологи, както и е, други вносители за екологичното положение в долината Вар. В Франция. Още една петиция има от Себастиан Валамбуа, е, отново следваща този регион. Давам думата на Вероник Тузо за 5 минути. Is the petitioner in the room? Вносителят на петицията в залата ли? Е? Okay.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 е, разгледани от екологична гледна точка, са, е, бе е, гласуван стратегически оперативен проект с три е, оперативни програми за реконструкции в областта. Темата засяга две европейски директиви. Има да, трябва да се вземат предвид е, цялостното влияние на различните реконструкции. И за това сме подали е, жалба пред административния съд в Ница. Тази операция се твърди, че е от национален интерес, само че а, по този начин не се взема предвид европейското право. Виждате как изглежда е, левия и десния бряг. Е, на левия вече е добре укрепен. А ще се прехвърли в Б, а пък от ляво има проект за други структури. От там нататък ще се изградя платформа, която ще може да се използва за съвкостопанска дейност а, има голяма опасност от наводнения след тези мерки, но няма да се спра на това, а на нарушенията на европейското право. Ето виждате как изглежда а, долината на Вар. Централната част е бяла. Цялата територия от началото до устието на реката е застрашена от ем, разливи при наводнение. Но виждате тази бяла е, част по средата на картата е, е за това става дума. Тази платформа е издигната, за да се използва за селско дейност въпреки че е в противоречие с плана за управление на риска от наводнения. В края на декември 2015 година беше прият този план и в тази зона, се, въпреки това, се предвиждат 3 милиона метра за урбанизация, 400 хиляди хектара ще бъдат на разположение. Виждате, в ляво. реката Ла Барон. Там ще се разполага тази платформа за сълскостопанска дейност. На 3 октомври беше засегнат не само Кан, а тези земи са много важни, защото те действат като а, територия, която попива а, разливите, защитава гражданите и позволява на водата да се евакуира. И за нас а, те са много важни селскостопански земи, които са използвани много от отдавна. Все повече обаче всеки се опитва да защити само единствено собствената си градинка. Има сериозни заплахи, а всъщност имаме достатъчно ресурси за изхранване на ница. е, нито един квадратен метър, всъщност няма достатъчно, няма достатъчно земи, защото те е, са необходими и за изхранването на нашите семейства, на децата ни и за това ви призовавам да е, разгледате тези е, действия, които според нас са сериозни нарушения на а, директивата на Европейския съюз. Благодаря много. Ще дам думата на госпожа Бонфис, която говори в лично качество, но също и от името на вносителя на петицията господин Вален Буа. Моля ви, бъдете възможно най-кратки. Donc, euh, mesdames et messieurs les députés, chers membres de la commission des pétitions. Дами и господа депутати в Европейския парламент, уважаеми членове на комисията по петиции, от името на колектива ОЕМ План Давар, представляваш множество е, граждански асоциации, аз искам да се изкажа и по-конкретно на името на асоциацията Грин и на господин Валенбуа. Искам да говоря за така наречената операция от национален интерес в долината на река Вар, която покрива 10 000 хектара в 20 общини. Отрасъла е дефиниран като стратегически, за който този отрязък, тази територия е, е, е стратегическа от екологична гледна точка от гледна точка на биологичното разнообразие. Виждате тук как изглеждат нещата на картата. Реката следствие на множество укрепвания на бреговете й, в момента е свита в много тясно корито и територии около нея са отредени е, за урбанизация. Става дума за нарушение на директиви, които са транспонирани в, европе... в френското право през 2008 и 2011 година. Планът, който описвам, засяга и 600 е, хиляди души е, във връзка с водоснабдяването. Има зони за прихващане на реката по е, цялото е поречие. Тази долина има уникално биологично многообразие. 260 и един биологични вида, които са застрашени и са под тази долина. Ораторката изрежда 10 такива вида. Има и има множество птици и множество земноводни. От е, източника до устието тази река трябва да бъде включена в, в Натура 2000 поради тези факти. Предвиждат се трябва да се предвижат мерки за спазване на всички тези принципи. Виждате на картата да се е, въведе устойчиво развитие, да има енергична ефективност на сградите, да има спестяване на енергия, е, на ресурси и на пространство, да се вземат предвид рисковете от наводнение, да се съхраняват е, природните богатства също но обаче има сериозни конфликти и нарушения на европейските директиви за водите и за биологичното многообразие. Проучванията за въздействието върху околната среда всъщност не отговарят на изискванията. Нито един експерт не е бил а, а, привикан за консултации и има сериозна опасност а, от а, проекта КАП 3000 да, да се стигне до изчезване на застрашени биологични видове. Има и комплекс, който се предвижда за когенерация и инсинерация на отпадъци, нещо, което ще доведе отново до заплашване на видове, включително и поради изчезването на хранителните ресурси за тези видове, които вече страдат от развитията по поречието на, на реката. За това настояваме да се направи повторна проверка. Виждате картата на, на възможните развития за тези 10 000 хектара. Затова се позоваваме на рамковата директива, защото има и натрупани е, отрицателни последици, е, които имат съвместно е, действие. Ораторката цитира твърде бързо. Е, правен текст е изложен на екрана, който виждате властите в областта на околната среда. Ораторката се извинява. Препоръч... Агенцията, Агенцията за околната среда препоръчва да се модифицират зоните и да се адаптира зоната във връзка с Натура 2000. И има две различни становища от в операцията Нис Меридия, първото от 22 септември миналата година. Ораторката продължава да, да чете текст, който виждате на екрана. Различните проекти трябва да бъдат представени във вид на таблица. Другата дата е 2 е октомври. На, същата, на сайта на, същ, на същия вебсайт е публикуван, публикувано становище, но то е по-различно как е възможно. Това всъщност не са оценени натрупаните ефекти, които не са е, публикувани, не са е, запознати гражданите с тях, нито активните организации в тази област. Виждате червените е, зони на тази карта. Това са зоните, в които има натрупване на отрицателни последици. Това беше изказването а, от името на а, организацията. А сега а, ще се изкажа от, господин, от името на господин Валенсуа. Извинявам се на преводачите, че говорих толкова бързо. Aucun problème. Conformément à la pétition de l'association Green que j'ai l'honneur de représenter, от името на Асоциация Грин, която имам честа да представлявам, ще говоря за а, устието на реката Вар. А, виждате, а, а, е, там е конструирано летището на Ница. Това има. А, това води до определени наноси, които привличат определени птици. Това е една от най-бързите и най-мощни реки във Франция и има сериозни е, опасения е, от преливане на реката. Летището на Ница всъщност е окачена конструкция, опираща се на нестабилни а, структури, а, скални структури. Това означава, а, че се налагат това беше доказано от експеримент на платформата на летището. Бяха е, струпани множество е, тежки тежкотоварни автомобили от едната е, страна и по този начин се вдигна голяма вълна от другата страна на устието. Наложи се наскоро да бъде евакуиран и стадиона на Ница и има проекти, които а, с, а, които застрашават а, тази територия. Има и, и множество а, птици и а, други животни, които са застрашени в тази територия. Има и е, сериозни проблеми, свързани с пречистателната станция, която е разположена там. За това трябва да се включи е, тази територия в е, е, Рамса и да има е, е, постоянна охрана и наблюдение би било много по-разумно включването на тази територия в Натура 2000 и това ще е добре за хабитатите, ще е добре за а, биологичното многообразие и може да се е, изгради платформа за наблюдение на птици а, и ако се построят устройства, които да ограничават реката в нейното устие, това ще се отрази много зле на птиците и другите биологично видове в областта, особено на мигриращите птици. Ето виждате и въздействието върху водите значение имат не само пречиствателните станции, но и зоните на каптиране на водите. Нито една европейска директива, засягаща тази област, не е спазена при проект. Затова изискваме да се сложи незабавно запор на строежа, да се замрази строежа и да се дадат възможности е, за е, достъп за проучвания. Благодаря. Сега ще дам думата на представителите на политическите групи, но преди това ще дам думата на представителката на Европейската комисия. Tkellem fi fil-qosor qabel ma ngħaddiha Sinjura Rivazi. Imma. Is there no representative from the European Commission who can speak on this? Okay. Няма ли представител на Европейската комисия, който да говори по въпроса? Дами, дами и господа, Става дума за един програм, на цяла програма и проекти, които ви бяха описани току-що. Става дума за една гъсто населена, урбанизирана територия. И като се имат предвид доводите на вносителите на петицията, трябва да се отправи въпрос към Франция по отношение на механизмът, като се искат обикновено разяснения за конкретен случай. Ние направихме това, поискахме подобни разяснения от Франция. Анализът, направят анализ, не е пълен сега за сега. Ще ви съобща само резултатите, получени до този момент. Първият аспект се отнася до прилагането на директивата за план-програми – и а, вносителите на петицията а, а, смятат, а, че този план-програма трябва да бъде обект на а, стратегическа оценка по отношение на неговото въздействие върху околната среда. в този момент комисията може да каже, че има процедура за нарушение образувана срещу Франция поради недостатъчно транспониране във френското законодателство на тази директива. За комисията е важно да анализират структурата на нещата. Тъй като тук става дума за анализът на резултатите все още е в ход в Европейската комисия. Колкото до директивата за водите и нейното прилагане, въз основа на данните, които сме получили от френските власти, ми се струва, че едва ли в момента има основание да образуваме процедура за нарушение направени са необходимите оценки на въздействието, които според нас са с добро качество. Взети са предвид резултатите от френските изследвания и по този въпрос също няма основания да се образува производство за нарушение срещу Франция. Колкото до опасността от наводнения, за нас, очевидно, а, тази опасност е взета под внимание при оценката на въздействието от френска страна. Аз също така искам да ви обърна внимание върху факта, че а, вносителите на петицията са внесли, обжалвали проекта на национално равнище И въпроса за наводненията е, е третиран там. Като се има предвид, е, че националните правосъдни органи имат по-добра възможност да анализират състоянието е, на нещата на терена, по-добре, отколкото това би могла да стори Европейската комисия. Сега бих искала да дам на думата на госпожа Лепази. Благодаря. Предвижда, искам да. Става дума за мой избирателен район. Посещавал съм го много пъти. Искам да се обвика някои неща за климата на, на този район. Значи, политическия климат в долината на Вар е много труден. Знаете, че когато се подготвя един проект, се провеждат публични обсъждания. Много пъти бе поискано да се проведат подобни обсъждания. Четири подобни имало в малки села. И но е, такъв обаче дебат не е, имало, няма, не е проведен нито в Ница, нито в достатъчни размери. По този начин сме свидетели на един дефицит на демокрация. И още нещо, което мога да ви кажа в обстоятелствата в този район. Става дума за едно много, много силен натиск. Именно за това искаме помощ от страна на комисията оказва се натиск, вие не сте взели предвид във вашето решение натрупаните е, и, и достатъчно красноречиви факти. Тоест, опразнава се натиск на местно равнище. Комисията ни казва, че няма нарушаване на изискванията на директивата за водите. Но проектът на господин Естрози. Става дума ще да се създаде една еко-долина, една зелена долина. И какво правите в тази еко-долина, в тази зелена долина? Само изливате бетон. И наводенията, които сме преживели до сега. Наистина е в много кратко време е, е, имаше много е, силни валежи. А, но, а, разбира се, бетонирането а, а, на терена само допринася до, за наводненията. тук става дума за 60 хиляди квадратни метри. И тъй като става дума за терен, който е близо до летището, искат да е, изместят тези терени към селско-сопанските райони, т.е. да се изливат още бетон, нова агро, платформа на хранително, агрохранителна промишленост, т.е. да се излеят още бетон. Значи, просто няма спиране тази работа. Продължават да бетонират цялата, целият район. Сега, по отношение на природата. В е, устието на Вар е, минават много прелетни птици. И там, ако се правим е, подземни паркинги и търговска зона, между Кан, Льо и Вар е, имаме тези вредни резултати именно от по-нататъчното бетониране на терена и, и изграждане на подземни паркинги. Става дума за река, която, има при, която приижда. Защото запознах се с това, мнението на екологичните властите, които отговарят за опазването на околната среда. Те също не са съгласни с това, което се прави. Приключвам. Но те разглеждат проектите, разглеждат проектите един по един, отделно, разпокъсано, нямат глобално виждане. Необходимо е демократи, да има демократичен подход, да се зачитат европейските директиви и тях трябва да ги зачита френската държава. И особено в властите в Ница. Говори се за екодолина, но екодолина по този начин няма да получим. Среснал съм се неколкократно е с отговорните органи, но чувствам, че ако няма външен натиск и помощ отвън, проблемите няма да бъдат решени. Благодаря, господя Мата. Господин Мата, ще бъда съвсем кратък. Искам да помоля секретарята да не организираме подобни подобни заседания друг път. Вносителите на петицията трябва да бързат да си хванат самолета и т.е. нямаме възможност да обсъдиме цялостно а, доклада. А, хората говорят много бързо и като се говори така бързо, естествено преводачите не могат да следят това, което се казва. Сега, по същество. Благодаря на вносителите на петицията за тяхното абсолютно ясно изложение за диапозитивите, които ни представиха. А, няма какво да се, обсъжда, да се говори тук, да се обсъжда. Има от една страна законодателство и здрав разум. Като е, е, не е необходимо, не са необходими експерти, за да кажат, че нещата са прекалени. Защото Значи, знаеме, там имаше наводнение с повече от 20 жертви. Ужасно природно бедствие. И затова аз бих искал да се обърна към комисията и да настоя тази петиция да остане отворена, тъй като става дума за на така глобално въздействие на това, което се прави и върху водите, и върху птиците, и върху околната среда. Става дума за а, необходимост от една от глобална оценка на въздействието. Трябва да напомним и на себе си, пък и на комисията, която участва в нашата работа. Защото вчера гласувахме много важен доклад по собствена инициатива за околната среда, нещо, което засяга и Франция. Много добре е да се бориме с есмисиите на CO2, но, но още по малко трябва да настояваме за запазване на околната среда, където се абсорбира въглеродния диоксид от растенията. И трябва, просто трябва да се спре това бетониране. Няма друга дума, освен бетониране. Колежката се право каза в един регион, който, където вече е прекалено много направено това. Затова петицията трябва да остане отворена и да се възложи цялостна оценка на въздействието, глобална оценка. Благодаря, господин Мартен. Господин Лориас, имате думата. Да, госпожо председател, се каже с няколко думи нещо. Нещичко и аз. Споделям, ако не всичко, поне една голяма част от това, което бе казано до тук. Не съм специалист, нито познавам региона добре, но бих искал вносителят на петицията да ни представи всички документи, които те представиха. Разбирам много добре, че трябваше им се наложи да говорят прекалено бързо, трудно да се проследим това, което казаха. Поставям се на мястото на колегите, които не знаят толкова добре Фред, колкото аз, колкото мен. Те още по-малко са могли да проследят, пък мога да си представя работата на преводачите и какво са разбрали колегите, които са слушали на други езици. И с тази скорост, с която ни бе представено досието, за това, моля за да има мнение по представеното досие, трябва да ни представите всички документи или всички иллюстрации, за да можем да си съставим мнение по него. Като казвам това, чух това, което каза Европейската комисия по съществото на излагания въпрос. Те ни казват, че има някои области, в които според комисията няма нарушения на европейските директиви, а ако има а, а, а, такива нарушения, те не са там, където не са а, транспонирани европейските директиви. Първият, който говори, госпожа Тузон, вие казахте, че сте подали жалба пред административния съд а, не сте получили още решението на административния съд. И затова много трудно е за нас да вземем становище, приемем становище, след като не са изчерпани всички национални възможности за обжалване. Защото ние в никакъв случай нямаме а, а, за задача да даваме качествена оценка, оценка на качествата на проекта. Нашата задача е да установим дали гражданите, когато е, обжалват нещо, не се сблъскват, блъскат някаква стена, че е спазено европейското и националното право. Това е нашата задача. Щом има жалба е, е, пред административния съд, то още не се е произнесъл по нея, мисля, че би било интересно да я изчакаме, да видим какво ще бъде решението пред, това, пред, пред въпроса на това обжалване дали не е спазен закона, вие смятате, че не е спазен, а, но това трябва да се установи. Благодаря. Господин Сизо, искате ли а, да вземете думата а, за няколко минути, за да приключим този, а, този разговор? Необходими са ми една минута, за да кажа на господина, че ще му представим пълната документация, наистина подадена е жалба в административния съд, защото целта е в случай а, да се а, а, запита френската страна за качествата на стратегическия оперативен проект. Защото а, ние сме свидетели на това, че а, става дума за един показен проект, а, международен проект на международни изложения. В никакъв случай не става дума тук за устойчиво развитие. Според нас става дума за един остарял подход да се инвестира в едно така измамна възможност за растеж в една зона, която е много добре известно, че се наводнява. И а, като че ли френската държава е свободна а, от задължението да защита, спазва европейското право в този случай. Благодаря. С мисля, че изслушахме всички и сега, след като чухме и членовете на комисията, можем да приключим, като вземем решение да оставим петицията отворена и да изчакаме решението на европейската, резултата резултатът от следването на Европейската комисия. И тогава ще е, решим какво трябва да се направи. Значи ще изчакаме отговорът на комисията по този въпрос. Тогава ще имаме възможност да вземем решение, с, като разполагаме с пълната информация по този въпрос. И сега последна точка от дневния ред. Испански гражданин е подал петиция за ограниченията върху търговията в град Пегес в Испания. Сега давам дамата, издавам думата на господин Редондо. Преди да направите това, е, нека да се извиня, налага ми се по неотложни причини да, да напусна залата и не искам да създавам впечатлението пред испанските вносители на петиция, че е, съм тук само заради е, френските вносители на петиция. Искрено се извинявам. Оля, buenas tardes. Добър ден. Благодаря ви. От името на вносителя Хосефа Редондо ще говоря. Има място или селище около Барселона и в това населено място е, е издадена разпоредба, съгласно която се ограничава търговията е, в центъра на града 90% от търговските обекти трябваше да затворят следствие на тази разпоредба. Мястото трябваше да бъде адаптирано към социалните особености на селището и се предвиди ограничено ползване в града чрез контрол на лицензиите беше установено с какво предназначение са тези търговски обекти. del comercio en el municipio. A la vez. следствие на което беше намалена конкурентоспособността на тези търговски предприятия, бяха намалени работните места. Сега има нужда от друг подход, който да не предвижда такива ограничения в рамките на законодателството за услугите. В директивата за услугите се посочва, че трябва да има свобода на предоставяне на услугите и на на е, местоположението. Директивата е, е от 2009 година и тази директива има примат над разпореждането от Общинския съвет – Ще ви дам пример от въпросната разпоредба. Ограничава се броя на банките, например, и освен това се посочва колко метра най-малко трябва да има между отделните заведения за хранене. Няма такава разпоредба в европейското законодателство и няма как това да бъде адаптирано на 5 октомври 2011 година. Беше прието становище в Общинския съвет. Това становище е прикрепено към нашата петиция. В това становище се посочва, че ем, разпоредбата е в противоречие с директивата за услугите и е, в разрез с съответното испанско законодателство. Европейската директива за услугите ем, трябва да предвижда съответното изключение, за да може да въжи разпоредбата на Общинския съвет. Но това не е така, нито директивата, Европейска директива за услугите допуска нещо такова, нито законодателството на Испания. Не може ем, населено място да съществува без търговски обекти. Сега хората трябва да пътуват до други места, за да могат да се възползват съответните услуги, било то да отидат до банката или до друг търговски обект. Ето защо изпратихме нашата петиция към вашата комисия, за да бъде проучен случая Европейската комисия също е призована за да проучи до каква степен е валидна разпоредбата на Общинския съвет, включваща ограничаване на възможности за търговските обекти в центъра на град Бегес. На И така, има изключения, които се предвиждат от, в разпоредбите от 2009 когато става въпрос за определени дейности в, разпоредбите в член 11 и 15 в директивата за услугите, че ограничението свързано с достъпа до услуги, до търговски услуги и така нататък, не може да бъде ем, ограничавано на териториално ниво. Не могат да се ограничават услугите, е, свързани с банковия и ресторантьорския сектор. Директивата за услугите на Европейския съюз, както и испанското е, законодателство, трябва да бъдат взети предвид. Ако от директивата на услугите става ясно, че тези дейности не могат да бъдат ограничавани, това не може да става на европейска територия и когато тези услуги допринасят за по-интензивна стопанска дейност, създаване на работни места, то няма как ам, разпоредбата, издадена от, от общината на град Бегес, да е действаща. В член ...343, това е предвидено в законодателство, както и в други законодателни разпоредби. Сега искам да дам думата на председателя на комисията, госпожа Фейш. Имате думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Е, внимателно изслушах вносителя на петицията. Разбира се, директивата предвижда свобода от онези, които а, доставят услугите, да избират а, къде да се установят, но предвижда и възможности за определени а, ограничения в а, а, обществен интерес. А, много внимателно проучихме а, решението на а, община Бегес – където се оказа, че целта е била да се намери баланс между търговските услуги и предоставянето на услуги. Става въпрос за по-добро планиране на територията. Искаме относителя на петицията да даде допълнителна информация. Защото не знаем как едно подобно решение може да доведе а, до, до увреди на търговията и на услугите. Целта е да се помогне, а не да се ограничат те. Това първо. Второ, като е, чета а, а, наредбата на община а, БГС, не виждам а, а, това, което казва вносителят на петицията че не са спазени разстоянията между съответните търговски обекти. Примерно по две банки на улица се намират. А, дали това е така и точно какво е положението, необходимо ни е допълнителна информация, за да може да оценим състоянието на нещата в тази община. А, и дали е, наредбата не отговаря или отговаря на директивата за услугите. Наредбата а, а, също така може да бъде атакувана пред а, регионалните съдилища на Каталуния, а също и пред националните съдебни органи. Преди всичко, носителят на петицията би трябвало да се обърне към тези юрисдикции. Както е известно, дали е спазено или не общото законодателство, най-напред трябва да по този въпрос да се произнесе местната съдебна власт. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на а, господин Мато. Имате думата, господин. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя вносителите на петицията. Много внимателно се запознах с темата и става ясно, че тази директива за услугите може би е, не е, е приложена изцяло. Комисията не изключва предвиждането на ограничения съгласно директивата, когато тези ограничения са извършени в съответствие с градоустройствения план. Може би трябва да се посочи, че трябва да има баланс между разпоредбите на директивата и потребностите на самото населено място. Сега, относно оказаното от комисията по тази петиция. Комисията каза, че има нужда от допълнителна информация. Трябва да продължат проучванията. Петицията трябва да остане отворена и след това, в зависимост от това каква информация ще получим, ще се опитаме да търсим решение. Ситуацията има, разбира се, негативно влияние върху живущите в града. Благодаря ти, Габриел. Имаме нужда от допълнителна информация. Ще ще е, оставим петицията отворена и това е добра стъпка напред. Все е, още трябва да се извърши е, проучване, да се извърши оценка. Преди да приключим с нашето заседание, искам да попитам е, вносителите на петицията дали искат да вземат думата. Кой ще вземе думата? За две минути. Gracias, señora presidenta. Eh, la representante de la Comisión Europea eh, alude Благодаря, господин председателю. Представителят на комисията посочи аспекта за услугите от общ интерес и че тези услуги трябва да са съвместими с градоустройствения план Говорим за услуги ам, от областта на здравеопазването. А, е, за да отиде някой на заболекар, трябва да пътува 80 км. В цялото населено място има само една аптека. И заради а, е, тази а, е, разпоредба не може да се отвори втора апотека трябва е, хората да пътуват през нощта, когато аптеката е затворена или когато трябва да ходят на лекар. Тук е, ам, става въпрос за следното. Всички се въртим в кръг, когато има проблем. Сякаш а, е, сме в затворен кръг гражданите трябва да им пазаруват извън града, защото няма магазини в него и от друга страна няма магазини в града, защото хората пазаруват извън него. Да речем, заведенията за хранене, те трябва да и бъдат на разстояние от 12 метра. За какво е това? баровете трябва да имат а, а, инсталация за прочистване на въздуха от а, тютюнев дим. И заради всичките тези изисквания няма как да се отварят такива обекти, търговски обекти. Е, двете банки на улица. Не, не е така. Става въпрос за две банки в цялото населено място. Представете си на какви опашки трябва да се редят хората, когато ходят е, до банката. Трябва да чакат по два часа, два часа и половина, за да могат да си стеглят по 100 евро от сметката. Е, не знам точно какви са били целите на а, това разпореждане, но в никакъв случай не може да се говори тук за внасяне на баланс между предоставянето на услуги и градостройствения план. Трябва да се предвиждат услуги, защото законодателството от 2009 година е в противоречие с това, което се прави. И на следващо място – когато Общински съвет взима решение, то трябва да е ам, за благото на гражданите. Трябва да е рентабилно това решение за по-интензивна стопанска дейност за създаване на работни места, а тук е точно обратното. Единственото е, че а, хората се а, чувстват некомфортно, а, населеното място въобще не може да се развива економически, не се създават работни места. А точно в това населено място хората живеят от търговия и туризъм. Ще оставим петицията отворена, докато получим информация, за да си създадем представа за цялата ситуация. Благодаря на всички, на секретарята, на преводачите, Желая ви приятна вечер. До следващия път.